Yes. No, no, no. I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, not involved. Okay, colleagues, if I could ask you to take a seat. Председателят, колеги, моля заемете местата си. I start with the results. Ще ви съобщя резултатите от заседанието на координаторите тази сутрин. Първо, във връзка с назначаването на докладчици, решихме да бъдат изготвени две становища. Първо по предложението за директива за пакетните пътувания Съгласно член 49 от правилника, това становище ще бъде извършено в сътрудничество с комисията ИМКО. Докладчикът ще бъде социалист. Второто становище ще е по предложение за директива на, за регламент на съвета за изменение на регламента за съвместното предприятие за създаването на съоръжения от следващо поколение за управлението на въздушния трафик в Европейския съюз. Докладчикът по това становище ще бъде от НП. Решихме, че няма да се предприемат действия по другите предложения, които бяха представени на координаторите статут на наблюдател на ниво ИКАО, Международната организация по гражданска авиация за Тайван. Решихме да подкрепим кандидатурата на Тайван за статут на наблюдател. Invitation to the UIC president покана към господин Якунин, президента на UIC. Решихме председателя да напише писмо до UIC, в което да предложи организирането на заседание в Европейския парламент, на което да бъдат поканени и членове евровинетката решихме да поканим ресорния комисар на наше заседание през месец ноември, когато ще включим тази тема за пълно разискване в дневния си ред. Бяха изказани опасения, че реформата на системата на евровинетките ще протече единствено под формата на съобщения от страна на комисията, а ние искаме нещо по-съществено. По процедурата на комитология отчетохме бюлетин номер 17. Координирането на времето за полети ще гласуваме по една резолюция, внесена от две политически групи. Измененията по тази резолюция трябва да бъдат внесени до 12 часа на обяд 9 септември. Комисията следва да ни разясни процедурата във връзка с споразуменията, постигнати от социалните партньори. Тя трябва да ни гарантира, че няма да има отражение върху споразумението между социалните партньори, докато не се изкаже по въпроса парламентът Ще трябва да вземем решение на 30 септември дали да приемем или отхвърлим предложението на комисията. Говорихме и за вътрешноводните пътища в Германия и това, че те са засегнати от стачки. Решихме нашата комисия да не предприема действия, но групите могат да вземат отношение по този спор, ако желаят. Това бяха резултатите от заседанието на координаторите. С това ги считаме за приети и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представяне на проучване на тематичния отдел относно тежкотоварните камиони. Помните, че нашата комисия изиска изготвянето на това проучване тъй като има несигурност, дори съпротивление от страна на нашата комисия във връзка с допускането на движение на тежкотоварни камиони извън обхвата на действащата директива. Този въпрос вече от време е ябълката на раздора между парламента и комисията комисията излезе с предложение за промени, изменения в директивата за масите и размерите. И това предложение поне ни дава възможност за разисквания по тежкотоварните камиони. Няма да губя повече време. Ще помоля изготвилите изследването да направят представяне по него. Това са господата Стиер и Дейвис Клейв. Ще ги помоля да се придържат към отреденото им време. Понякога наши гости въобще не вземат предвид колко време им е отредено и искат да ни дадат цялата информация. Ще дадем 15 минути на първите двама гости, господата Стир и Дейвис Клиф. След това ще дам думата на докладчика за 5 минути. По 5 минути ще имат и извършилите оценка на изследването. Първият ни оратор е господин Джеймс Стир, но вие в никакъв случай не ми приличате на Джеймс Стир. Сред нас е и група посетители. Това са 23 служители от представящи отделни региони, специалисти по връзки с обществеността. Гостите ни представляват SNCF. Може би тези разисквания няма да са ви толкова интересни, но въпреки това, добре дошли. Думата има господин Стиер. Добър ден, казвам се Джеймс Стиер. Ще представим нашето изследване на тема тежкотоварни камиони. В изложението си ще се придържам към структурата на изследването. Първо ще се спра върху резултатите в публикуваната литература. След това ще поговоря за пазара на тежкотоварните превози, ще говоря и за въздействието на тежкотоварните камиони върху инфраструктурата, пътната безопасност и емисиите. Накрая ще приключа с заключение. Прегледахме публикациите по тази тема. Това бяха 8 проучвания от общо 29. Опитахме се да изберем изследвания, които покриват широк диапазон от теми, като безопасност, инфраструктура и други. Тези изследвания имат различно географско покритие. Някои се отнасят до Европейския съюз, други до отделни държави, други до целия свят. Разгледахме изследвания, които са за и които са против тежкотоварните камиони. Във всички изследвания се твърди, че тежкотоварните камиони ще увеличат разходите на превозно средство километър но разходите за тежкотоварни превози ще намалеят на тон километър. И причината е, че два такива големи камиона могат да носят товара на три конвенционални камиона. Т.е. те са с по-голям капацитет. Но за сметка на това, оперативните разходи по тежкотоварните камиони ще бъдат с 50% по-високи. Председателят Имате 15 минути, но преводачите малко се затрудняват. Затова, моля, говорете по-бавно. Във всички изследвания се твърди, че въвеждането на тези камиони ще доведе до изместване на вида транспорт към шосеен транспорт. Няма обаче споразумение за едно мнение, извинете, по това в каква степен ще се наблюдава този ефект. Освен това има много съществени пропуски в фактологичната база за тежкотоварните камиони, тъй като в момента в Европа се провеждат много малко изпитвания. Повечето изследвания се основават на проучване на документални източници, а не на изпитвания при реална ситуация. Общият размер на тежкотоварните превози в Европейския съюз е безравнително стабилен през изминалите години. Наблюдава се леко намаление поради економическата криза. Към момента шосейният транспорт доминира тежкотоварните превози в Европейския съюз. Железопътният транспорт е 16% от общия размер на, на превозите, 6% са превозите по водни пътища. Шесте най-големи пазара Германия, Франция, Испания, Обединеното кралство, Италия и Полша САЩ притежават 80% от пазара в Европейския съюз. В момента само в Германия, при това в много ограничен мащаб, се използват тежкотоварни камиони. В пълен размер те са допуснати единствено в Швеция и Финландия. В Швеция тежкотоварните камиони имат пазарен дял на тон километър в размер от 19%. В Дания, Германия и Холандия в момента се провеждат изпитвания. През 2008 година изпитванията започнаха в Дания до 2010 година делът на тези камиони в световен мащаб беше 3,6%. Техният дял нараства в отделни държави, като например в, в Дания. Изпитванията в Германия започнаха през 2012 година. През април тази година броят регистрирани тежкотоварни камиони в Германия е пренебрежимо нисък. Холандското правителство започна ограничени изпитвания на тежкотоварните камиони през 2001 година. Участваха само 4 дружества. Втората изпитателна фаза бе проведена в по-голям мащаб, а третата започна през 2007. През 2010 година участваха 196 дружества и над 400 тежкотоварни камиона. Какъв е потенциала на тези камиони в целия Европейски съюз? Тук се намесват редица фактори, като например альтернативните видове транспорт. Например, използването на такива камиони понякога води до по-низки разходи, ако се обвърже с използването на железопътен транспорт. Ако се ограничи ползването на тези камиони само до основни пътища, е, то те малко по-трудно ще проникнат на пазара. Тежкотоварните камиони имат едно голямо предимство спрямо конвенционалните камиони, тъй като могат да извършват превози на по-дълги разстояния и могат е, да превозват по-голям обем стоки. Фактите показват, че такива камиони се използват най-вече в селското стопанство. Използват се също така за превоз на нефтохимически и други продукти. товарните превози в Европейския съюз и по-точно разпределението на видовете транспорт остава стабилно, но има разлики между отделните страни. В Латвия, Естония и Литва е най-голям пазарният дял на железопътния транспорт поради транзитните превози от Русия. Източноевропейските държави имат по-голям пазарен дял за железопътния транспорт, за разлика от другата част на Европейския съюз. В Швеция и Финландия също има висок пазарен дял на железопътния транспорт, въпреки че се използват тежкотоварни камиони там. Има разлики в прогнозите за въздействието на тези камиони върху смяната на един вид транспорт с друг поради фактора еластичност. Има два вида еластичност които са от значение. Еластичността на железопътния и водния транспорт и еластичността на превоза с тежкотоварни камиони. Към момента еластичността за тежкотоварните камиони ще е вероятно да промени търсенето в бъдеще. А що се отнася до другия вид еластичност, който споменах, ще се промени търсенето за превози по железопътни маршрути и по водни маршрути. Еластичността за шосейните превози е с отрицателна стойност. в зависимост от промените в стойността ще се променя и въздействието върху търсенето. Има много големи разлики във връзка с това и при промените от един вид транспорт към друг. Най-голямото въздействие върху смяната на един транспорт с друг ще се наблюдава в железопътния транспорт. На второ място се нарежда морският транспорт и след това превозът на големи обеми стоки. Това са резултатите на общността на европейските железопътни компании. Холандското министерство на транспорта установи, че по-голямата част от участниците в изследването, 90%, смятат, че превозът с тежкотоварни камиони няма да доведе до големи смени на един вид транспорт с друг. В Швеция бе установено, че Използването на тежкотоварни камиони също няма да доведе до много съществена смяна на един вид транспорт с друг. Въздействието върху смяната на един вид транспорт с друг не може да се разглежда изолирано. Трябва да се разгледат конкуриращите се видове транспорт. Тежкотоварните камиони ще доведат и до допълнително търсене на тежкотоварни превози, тъй като ще намалеят разходите за такъв вид преводи, превози. Тук отново се намесва факторът еластичност, но по него няма много консенсус в изследванията въздействието на смяната на един вид транспорт с друг върху вътреш, външните разходи за тежкотоварен транспорт, това е един основен въпрос. Според проучванията ще има разходи за инфраструктура, разходи свързани с промени в потока на движението по пътищата, разходи свързани с пътната безопасност и с емисиите на парникови газове. Какъв е ефектът върху инфраструктурата? Ще се амортизират пътищата, ще се промени обемът превозени стоки, ще е необходимо също така да се изградят и допълнителни паркинги. Ще трябва да се направят подобрения и при мостовете. Смяната на един вид транспорт с друг ще доведе до по-голяма амортизация на пътищата и а, с това и до по-големи разходи. Освен това, физическите характеристики на тежкотоварните камиони могат да докажат известно въздействие. В други проучвания, в някои проучвания се твърди, а, че тук се намесват осите на камионите и по-точно масата, която оказва натиск върху осите. От това проистичат последици за инфраструктурата. Трябва да се направят подобрения в инфраструктурата, например в тунелите и мостовете, за да може тя да издържи на по-големия натиск от тежкотоварните камиони ще има и друг вид разходи, които ще са неизбежни, а именно необходимостта да се изградят допълнителни разходи. Разходите за инфраструктура ще са, много, ще са различни в отделните държави. В Гърция и Италия, например, има планини и там ще трябва да се изгради допълнителна инфраструктура, за да могат камионите да избягват планините. Какви ще са, какво ще е въздействието на тежкотоварните камиони върху потока на движението по пътищата? те много трудно могат да бъдат изпреварени и по-трудно могат да се справят с някои участъци от пътищата. Но тук все още няма достатъчно доказателства за съществено въздействие. Смята се, че ще има съществено въздействие върху пътната безопасност, тъй като от такива камиони проистича по-голяма вероятност за тежки происшествия. Но няма факти в доказателство на това, че тези камиони ще окажат много съществено въздействие върху пътната безопасност. Нито в Швеция, нито в Финландия има данни за по-висок риск за пътната безопасност в следствие от тежкотоварните камиони. Повечето тежките инциденти с такива камиони биха могли да се случат и с конвенционални камиони. В повечето проучвания бе установено точно обратното, че тежкотоварните камиони ще повишат пътната безопасност, тъй като ще намалее броят камиони по пътищата и от тук ще намалее и вероятността от от происшествия. Въздействието върху емисиите на парникови газове зависи от три фактора. Първо, нивото на емисиите на тон километър увеличаването, второ увеличаването на парниковите емисии в резултат от прехода към шосеен транспорт и трето увеличаване на емисиите в резултат от по-голямо търсене на шосеен превоз. Тук отново се намесва факторът на еластичността, който въздейства върху резултатите от различните проучвания. В различните проучвания се дават, цитират, извинете, различни стойности за увеличение на емисиите от малко над 1% до 4%. Шосеният транспорт съставлява голям дял от общия дял на емисиите в Европейския съюз. И във връзка с това въвеждането на тежкотоварните камиони ще бъде важно, като се има предвид целта на Европейския съюз да намали емисиите с 20% до 2020 година в сравнение с нивото от 1990 година. Установено е, че тежкотоварните камиони могат да окажат съществено въздействие върху емисиите между минус 1,2% до плюс 0,4% като се вземат предвид всички факти, проучванията показват, че въвеждането на тежкотоварните камиони по-скоро ще подобри положението с емисиите. Вероятно е също така те да се отразят благоприятно и върху пътната безопасност, тъй като ще намалеят инцидентите. Като цяло обаче има много големи разлики в проучванията. Те са продиктувани отново от фактора еластичност ще трябва да следим отблизо изпитванията, които се провеждат, например, в Дания или в Холандия, за да сме наясно и какво ще е въздействието на тези камиони в цяла Европа. Um, uh, Благодаря. Сега давам думата на следващия говорител за възможност за реакция. Пет минути. Speak English, at least I'm trying to, but this time I would... На докладчика давам думата. По принцип говоря на английски, обаче искам този път да бъда много добре разбран, за това ще говоря на немски язик. Тук има много хора, казва председателят, които нямат възможност да слушат превод. Така че може би е по-добре да си говорите на английски, а може да се окаже, казва и докладчика, че моя вариант на немския, който е австрийски, с австрийски акцент, може да е проблем. Може би предлага председателя да се използват местата за сядане от гостите, които са дошли да присъстват на това изслушване, за да могат да имат достъп до превод. Тони, може да се преместиш така, че да седнеш до Матю, но а, ми се струва глупаво хора да стоят прави, когато имаме толкова много свободни столове. И така, ако а, дойдат а, членове на нашата група, независимо от коя политическа група са те, могат да отидат да седнат някъде другаде. Всички имате по 5 минути. Е Благодаря, господин председател. Когато за първи път се запознах с изследването, просто го прехвърлих. Но дори този бегал поглед ми показа, че не е направен окончателен извод. Изложени са само аргументите за и против тежкотоварните камиони. Но в качеството си на докладчик трябваше да се запозная по-нататък и доста по-подробно с това изследване. Като се зачетох по-внимателно, си казах Поздравления! Поздравления за онези, които явно са допринесли за нещо, на което не съм бил свидетел все още в този парламент. А именно една изключително тенденциозна подготовка за изследването, от която е проистекло и едно изключително тенденциозно изследване. Какво ме навежда на тези мисли? Бихте си казали, ами той е политик, може да твърди каквото си иска. Но според мен това изследване е изготвено така, че просто е извършен подбор на определени изследвания, на които се прави по-подробен анализ. В подобни изследвания трябва да се разглежда много широк диапазон теми. Това е първият аспект. Второ, те трябва да се отнасят до Европейския съюз. И трето, трябва да се постигне баланс между поддръжниците и противниците на тежкотоварните камиони. Изготвена е извадка от общо 8 изследвания 8 от общо 29. И според мен по този начин не е постигнат баланс. Изложени са аргументите на шестима субекти, които са за, на един, който отчасти е против и на един, който е против. И това довежда до известна тенденциозност в проучването. Именно защото още в самото начало се залага определена тенденция, тенденция за. Отнася ли се изследването до Европейския съюз? Три от цитираните тук изследвания се отнасят до Европейския съюз. Едно до Австралия. Три се отнасят до Обединеното кралство, Швеция и Холандия. Тоест, има изключителна концентрация върху държави, които са, вече са въвели тежкотоварните камиони. Кажете ми, как можем тогава да твърдим, че това изследване е обективно? Според мен то е тенденциозно, от първата до последната страница. Това изследване не отговаря на изискванията на европейските данакоплаци на изискванията за обективност. Целта е била, според мен, още от самото начало да се изготви едно изследване, което да е в помощ на онези, които са за тежкотоварните камиони. Защо само едно от цитираните изследвания е направено след 2010 година. Има много добри, много по-нови, по-скорошни изследвания, които биха могли да се използват. Защо не са цитирани и критични гласове? Нищо от това не е спазено и приложеният подход води до резултати, които никак не са очудващи. В Холандия, така се твърди в изследването, няма да има много големи разходи, свързани с напасването на инфраструктурата. Но това не означава, че този извод е приложим към целия Европейски съюз. Не целият Европейски съюз се състои само от равнини от географска гледна точка. То подобен подход, правенето на подобни изводи в никакъв случай не говори за добра научна работа. правят се изчисления във връзка с Холандия и Швеция, но не се взема предвид, че в тези държави не се залага толкова много на железопътния транспорт, колкото другаде в Европейския съюз. Не може, цитирайки само тези две държави, да стигнем до извода, че няма да има голямо отражение върху железопътния транспорт. Ако бяха били цитирани други държави, то резултатът щеше да е различен. Цитираният резултат в изследването не е средна стойност. Напротив, той се основава само на проучване в държави с много специфични особености. В изследването изобщо не се споменава как ще се отрази въвеждането на тези камиони върху условията на труд, върху работните места, например в железопътния отрасъл и в отрасъла на превозите като цяло. Ще приключа. Според мен Възложеното изследване не е проведено както трябва, то е извършено в полза на лобито на тежкотоварните камиони. Не виждам защо подобни изследвания трябва да се финансират от джоба на данакоплатците. Благодаря, казва председателя. А сега ще дам думата на четиримата прегледали проучването. Всеки от тях ще има 5 минути да се изкаже. Започваме с професор Крозет. Добър ден, благодаря на всички. Аз ще говоря на френски, родния ми език. Така че, моля, служете си слушалките. <clears throat> Проучването, което трябваше да препрочета, изхожда от точно определени спецификации, съгласно които трябваше да се изчисли ефекта на тежкотоварните камиони, емисиите на парникови газове, безопасност и прочие, за да има една глобална визия. Проучването спазва изискванията, които бяха зададени в, библиографията не пише, но аз за, отговарям във Франция за транспорт и енергетика. Министъра поръча а, това проучване, както и Агенцията по околна среда и а, резултата беше подобен. От техническа гледна точка тежкотоварните камиони не създават проблемите, които се очаква. Емисиите въглероден диоксид в редица случаи няма да се увеличат и модалният трансфер също няма да бъде засегнат. Една от слабостите на проучването е във втората част, която е много по-кратка. Е, там се описват различните сценарии. Забелязали сте, че е, в тях се е, описват описва две хипотези. Или не се прави нищо, или широко се отварят вратите за този вид транспорт. Тези два сценария показват, че зад техническите аспекти се крият и политически. И тези политически аспекти показват, че а, този тип, до транспорт, този тип транспорт е приемлив, но може да отвори котията на Пандора и така ще отлетят всички надежди да се развие железопътния товарен транспорт. Разбира се, това ще увеличи производителността в пътния транспорт, но това трябва да бъде прието от политическа и социална гледна точка, но, а това ще бъде трудно. От техническия доклад във Франция моята организация заключи, че не трябва да се прави нищо и препоръча това на министъра, защото от чисто економическа гледна точка, аз съм економист, ползата за, от общите тествения транспорт е много по-голямо, отколкото от частните, личните превозни средства. И по същото въжи в случая за по-големите камиони. Това ще бъде един важен, качествен Кок. Така не, че трябва да се гарантира много по-добра сигурност в пътния транспорт. Ако се докаже, че тежкотоварните, големите тежкотоварни камиони гарантират по-голяма сигурност при превоза на стоки, те ще бъдат въведени, но това е политическо решение. А техническите аспекти показват кое е осъществимо, кое не. Изборът е политически въпрос. И за момента сме доста предпазливи. Няма да се спирам в повече подробности. Благодаря ви, господин професор. Благодаря и че се придържахте към времевите ограничения, които наложих. Следващия говорител е професор Алан Маккинън. Благодаря много. Като цяло аз бях впечатлен от този документ. Мисля, че консултантите се справили много добре, като се има предвид огромната работа, която е свършена и също така достоверността на предишните резултати. Мисля обаче, че обобщението не беше адекватно, защото то се фокусира основно върху разходите на а, тежкотоварните камиони. Наистина, на мен думата на английски мегатръкс не ми харесва. Харесва ми по-скоро а, прекомерно а, дълги и а, тежки камиони. Мисля, че е по-разумно да се разгледат економическите ползи, до каква степен те ще позволят на компаниите да упражнят економическо сближаване в общността, е така че нещата са били до известна степен опоручени от самото начало. Въпреки това обаче консултантите се справили добре. Те са подбрали онези проучвания, които са най-подробни. Много от тези, които са изключили, не отговарят на тези изисквания. Сега за спонсорирането на изследването, мисля, че тези, които се спонсорират, от правителството или от Европейския съюз трябва да имат по-голяма тежест от тези, които се спонсорират от лобисти или от корпоративни издружения. В моя преглед съм подчертал някои области, в които ми се струва, че аргументите могат да бъдат доразвити или засилените. Споменах някои от тях. Става въпрос за економическото въздействие. Може да се говори повече за економическата полза от този вид транспорт, не само преките ползи, но и непреките ползи от преструктурирането на компаниите и системите. Един друг въпрос, който би могъл да бъде разгледан малко по-подробно, беше за а, породиля се трафик. Вместо това, тук се фокусирахме върху стонствена еластичност, както обясни консултанта. Тук имаме много голям диапазон. Мисля обаче, че сме се фокусирали много върху економетриката, а не сме говорили толкова много с компаниите, за да видим в кои сектори те са ги а, използвали, защото това ще ни даде много по-голяма представа какъв точно тип трафик ще се генерира. Една от другите ключови променливи е да видим как ще се ползват точно тези мега камиони, тези тежкотоварни камиони. Проблема е, че ние имаме много малко информация за плътността на товарите, които се превозват по шосета. Това ще ни помогне да преценим нещата по-добре. Ако мисля, че трябва да се довърши работа тук, мисля, че ще ни трябва допълнителни данни за плътността на превозваните по шосета товари. И отново това, което е в сърцето на целия този дебат и което до голяма степен зависи от прогнозите, които се прогнозните стоености на кроселастичните стойности, е всъщност изборът на транспорта прекалена степен се определя от цената на този транспорт и не толкова много се говори за качеството на услугите, за тяхната устойчивост и надежност. Що се отнася до европейската железопътна система, в момента тя страда от сериозни недостатъци по отношение на своята надежност и качество. С течение на времето нещата се оправят, но ако дадем либерализиран режим за тежкотоварните камиони, ние може а, да на да а, нарушим ценовия монопол и ценовото предимство на европейските железопътни линии, то тогава може би това би било добро, защото по този начин ще им дадем един стимул. Най-положителните неща, които могат да се кажат е тежкотоварните камиони, се основават на реалността в живота. Трябва да видим тези страни в Европа и останалите страни в света. Не трябва да отричаме опита на тези страни, които вече използват много, много дълго тези страни. Няма страна, в която този режим е бил либерализиран и а, това да е било обект на съжаление по-късно. Така че това е което искам да кажа. И последното, което искам аз да кажа, е по-скоро да не фокусираме дебата върху това дали да ги има или да ги няма, а да си говорим за начин по който може да се увеличат до максимум Предимствата е да се, намали, да се намалят разходите. Ще подпомогне да се подобри превоза на стоки, няма да се изискват сериозни инвестиции. И освен това, тук ще имаме разделение върху различните модели, различните марки, които могат да се използват. Така че мисля, че точно това трябва да се идентифицира в проучването. Благодаря. Следващия е Тим Бушен. Аз също ще говоря народния си език на холандски, така че ако искате, служете си слушалки. Като цяло си мислех, че това е доста полезен преглед на проучването, който показва какви ще бъдат очакваните последици от въвеждането на тежкотоварните камиони. Идеята тук е, е да се запознае публиката с това какви биха били основните проблеми. Моя преглед доста прилича на този на, господин, на професор Макинан, така че ще се фокусирам само върху точките, по които мнението ни се различава. Става въпрос за въздействието върху трафика и потока на трафик, и това е най-трудното нещо, защото просто е много трудно да можем да екстраполираме резултати на европейско ниво. Е, Трябва да си дадем въпроса до каква степен тези тежкотоварни камиони в крайна сметка ще използват вторични пътища от а, второкласната и третокласната мрежа. Вярвам, че това няма всъщност да се случва много често. Остава въпроса за парниковите газове и безопасността. Тези неща са важни, но пък те също така, разбира се, зависят и върху причините. И до каква степен ще се променят модалностите благодарение на тежкотоварните камиони. Професор Макинан каза, че ако разгледаме анализ на ползите при спестяване на разходи по отношение на трафика, то това е доста важно, когато се прави анализ и на мен също това ми липсва в настоящия доклад. Една от нещата, които аз забелязах в тези проучвания, е, че Обединеното кралство е било разгледано два пъти а други страни като Германия, Франция и Испания въобще не са били обект на проучвания, отбелязани в този доклад. И ми се струва, че това води до а, така, доста небалансирани резултати. Общо казано, анализ по системата SWOT, силни страни, слаби страни, възможности и заплахи е важен но той не дава добра идея за економическите резултати за обществото като цяло. Един друг интересен сценарий, който аз също бих искал да видя, е така наречения сценарий с коридори, в който държавите имат възможност да се споразумеят една с друга, дали ще позволят по-дълги и по-тежки камиони на своята територия и ако го направят, на каква част от територията ще го направят. Има определени трансгранични разпоредби в директивата и можем да си зададем въпроса защо да не ги е, разширим. Доста теоретични проучвания са били направени, но когато все пак се стигне до практически проучвания и то в по-голям мащаб, то тогава всъщност струва ми се, че това е необходимо, ако искаме да получим по-ясна представа за ситуацията. Благодаря ви. in London. Keith, five minutes, please. Пет минути имате и вие, господин Бренан. Благодаря. Аз ще кажа нещо. И то е, че ми се струва, че проучването е добър, добро обобщение на различните проведени проучвания, на техните предимства и недостатъци, но то не е изчерпателно. И това е първото нещо, което ще кажа. Второ, подробните заключения и най-вече избора на двата възможни сценария не отразяват напълно проблемите, които са отразени и които са набелязани в основната част на доклада. Моята оценка е, че това, което се налага, за да можем да подпомогнем създаването на политика в тази област, е малко по-сериозно разглеждане на това, защо няма а, съгласие между различните проучвания и защо има толкова много разлики между тях. Някои от силните страни на доклада, за които вече чухме този световец са следните. Първо, то е добре добре написан. А, разликата между крос еластичността и вътрешната еластичност, която засяга шосейния транспорт. Тази вътрешна еластичност е свързана с промени, които също така са свързани с промените в километрите на транспортното средство. Мисля, че това е много добре разграничено в доклада и също така Има доста други неща, които са споменати, като се започне с а, парниковите газове и се стигне до други въпроси. Сега. Една от най-важните неща, това е свързано с фактора за товароносимост. Свързано е и с а, недостатъчното използване на дългите камиони. Това може да е много важно по отношение на всички оценки на околната среда и е важно да бъде включено. Но освен това, промените в логистиката, които ще променят цената на тон за километър и така нататък, няма да променят цената за производство на стоките и има някои проучвания, които покриват, например, така наречените хранителни мили, т.е. разстоянието, което пътува храната в Европейския съюз. Това позволява не само економическа оценка, но и а, да, да се направи също така да се види въздействието върху економическите фактори. Нещо друго, което липсва в проучването, в тези проучвания трябва да се разграничим сериозно между тези оператори, които имат своя собствена флотилия от автомобили и тези други и другите, тъй като те имат напълно различни модели на поведение и това трябва да бъде отбелязано и признато в а, проучването. Избора на еластичност, а, това вече беше споменато. Количеството стоки, които се произвеждат и консумират, но определено може да се увеличи за транспортни километри и километри на тон. Мисля, че тези неща трябва да бъдат по-разгледани по-подробно. Например, в шведското проучване се разглежда период от 10 години, в който няма промяна в този вид транспорт. В следващия период, в който има промяна, обаче нещата се променят точно с около 20%. Така че ми струва, че ключовите изследвания, върху които се основава доклада, е трябвало да бъдат разгледани по-подробно. И тъй като знам, че съм на път да превиша времето, ще кажа, че за да разберем липсата на съгласие и големите разлики по отношение на гледните точки, на техническите резултати, трябва да има предвид, че вътрешните економии на разходи за операторите не е същото като а, обща економия на общите разходи. Т.е. като се вземат предвид въздействията върху околната среда и така нататък и така нататък. Основната ни а, цел на една политика би била разхода за обществото. И накрая бих искал да кажа, според мен няма да постигнем напредък по тази тема, ако нямаме подходяща рамка, в която да бъдат разгледани тези въпроси, свързани с промени в а, начина на транспорт, и трябва да можем да намерим едно обществено приемливо и техническо приемливо решение на този въпрос. Благодаря, казва председателят. Сега се чете списък на говорителите, които са пожелали да се изкажат. Така председателят го сверява. Добре, каза той. Всеки от вас ще има възможност да говори две минути. Уважаеми господа и дами, знаете, че работите под часовник. Заповядайте. Господин Грош, благодаря, господин председател. Благодаря първо за извършеното проучване. Извършването на оценка на дадено проучване сред нас, политиците, винаги зависи от очакванията, които сме имали спрямо това проучване. И понякога клоним към по-субективни коментари в зависимост от политическите си нагласи. Вече сме провеждали разисквания по тази тема и помня, че когато последно я обсъждахме, стигнахме до извода, че разликите между отделните държави ще доведат до трудности при намирането на общо европейско решение. Вторият въпрос е свързан с рентабилността на тежкотоварните камиони. Тя ще бъде проучена от отрасала. Не Бих казал, че едно дружество би закупило такива камиони, ако това не е рентабилно за него. Зависи от дружеството. Третият аспект. Няма да стимулираме железопътния транспорт, няма да го подпомогнем, ако не даваме възможности за развитието на други видове транспорт, ако просто се отказваме от тях. Трябва да се инвестира просто повече в железопътния транспорт. В доклада Аяла Сендер заявихме следното. Държавата заплаща за въздействието върху околната среда, върху здравето, върху инфраструктурата и безопасността. Държавата трябва да направи оценка на всички тези въздействия за отделните страни и региони. Това трябва да е посоката, в която следва да поемем в бъдеще. Надявам се, че след изборите в родната страна на колегата ще можем на спокойствие да обсъдим неговия доклад. Господин Алкадрауи. Ik zit natuurlijk meer op de lijn van mijn collega Leitfried. Благодаря, господин председател. Мнението ми е много сходно с това на господин Лайхтфрид. основа на едни и същи данни проучванията стигат до различни изводи, тъй като се намесват факторите гъвкавост и еластичност. Ако се въведе въведат по-големи камиони за сметка на по-малките, ще намалее броят на камионите по пътищата но можем да кажем също така, че ще се увеличи и конкуренцията в областта на тежкотоварните превози, което пък ще се отрази неблагоприятно върху други видове транспорт и върху безопасността по пътищата. Ще се движат по-тежки камиони, което ще доведе и до вероятност от по-тежки инциденти. Чудя се защо не са разгледани евентуалните външни разходи, свързани с происшествията, с приспособяването на инфраструктурата, с поддръжката на пътищата крайна сметка трябва да си зададем един простичък въпрос. Искаме ли да се увеличи обемът на трафика по пътищата или не е по-добре да предприемем коригиращи действия, стимулирайки други видове транспорт, като вътрешноводния и железопътния. Това бе изтъкнато от един от експертите. То е засегнато и в пътната карта за транспорта до 2050 година. В нея е заложена амбициозната цел за смяна на шосейния транспорт с други видове транспорт, например железопътен, особено когато става дума за тежкотоварни превози на дълги разстояния. Посоката, която се залага в настоящото изследване е различна и как това изследване се стикова с целите и изводите на комисията. Господин Бениан, няколко думи за безопасността. Съгласно проучването, като цяло пътната безопасност ще се подобри. Но на какви количествени данни се основава този извод? На броя происшествия, но не на броя смъртни случаи ли? Как точно са отчетени двата фактора брой происшествия и брой смъртни случаи? В проучването се твърди, че ще се намалеят емисиите на парникови газове. Но отчетена ли е смяната на един вид транспорт с друг? Имам предвид, че железопътният транспорт отделя около 30 пъти по-малко емисии от шосейния. Трето, различните области на употреба, за които говори господинът от Леван. Тези тежкотоварни камиони могат да се използват по различни видове пътища. Ако те бъдат одобрени само за определени коридори, които отговарят на стандартите за инфраструктурата, то резултатът ще е много по-различен в сравнение с положение, при което приложим друг подход. Говори се също така за разходите свързани с модернизиране на инфраструктурата, с изграждането на допълнителни паркинги и така нататък. Ако се възприемат тежкотоварните камиони, то ще е необходим доста значителен капитал, за да се посрещнат тези разходи. И последната ми бележка. Държавите членки имат затруднения с постъпленията от данъци. Ако тежкотоварните камиони ще изискат инвестиции в голям размер от страна на държавите членки, то какъв период следва да се въведе за набирането на тези инвестиции? Госпожа Лихтенбергер, когато говорихме за извършването на проучвания, отправихме едно предупреждение. То бе отправено от почти всички колеги, които се занимават с тази тема тук в комисията. Трябва да вземем предвид не само общите економически аспекти, а и аспектите свързани с отделните национални економики. И тези аспекти са свързани с специфичните особености на отделните държави членки, например с това какъв е ландшафтът им, дали има повече равнини или повече планини трябва да разглеждаме не само общите економически аспекти, свързани с интересите на отделни субекти. Трябва да разгледаме и разходите за отделните национални економики трябва да бъдат направени промени в инфраструктурата, например в мостовете и тунелите. Какви ще са разходите свързани с това? Как ще финансираме тежкотоварните камиони, ако ще трябва да се въведат в държави, където има планински региони, например? това проучване не ни дава достатъчна информация, именно защото не ни дава представа за разходите за отделните национални економики, например под формата на разходи за инфраструктура. Това трябва да бъде отчетено при подобни проучвания. Трябва ни конкретна информация, а не само някакъв обобщен извод. Много ме ядоса и още нещо. Проучени са три държави, където са въведени тежкотоварните камиони. И възоснова само на тези три държави се прави извода, че ефектът от тези камиони е положителен. Единствено защото не са забранили движението им. За емисиите на тежкотоварни, на, извинете, на парникови газове. Трябва да се вземат предвид и изчисленията на комисията. Не бива да говорим само за техническите аспекти, като амортизацията на шосетата или полосите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на авторите на проучването и да кажа, че каквито и да са проучванията и тълкуването им, искам да припомня три аспекта, изтъкнати в проучването. Първо, много е трудно да се вземе решени да се наложат мерки в цяла Европа, защото демографското, географското, економическото развитие на Европа е много различно. Белгия е много различна от Швеция, Холандия от Австрия. Второ, економическото въздействие естествено ще бъде положително, защото имате повече обем и тежест зад мотора, ще имате по-голяма конкурентна способност, ще има по-малко емисии и ще се увеличи трансфера към пътния транспорт. Имаше една интересна цифра в Швеция, където тези камиони са 83%, ефектът е положителен. И трето, въз... економи... социално-политическото въздействие на големите тежкотоварни камиони върху инфраструктурата ще бъде безспорно те ще се износва по-лесно, така че паркингите, кръговите движения трябва да се адаптират по отношение на злополуките. Те, четири, те, те, там има четири пъти повече лични жертви, колкото в леките камиони, така че трудно мога да повярвам, че там ще намалят злополуките и се знае, че социалната търпимост е много лоша. Какво е заключението? не, няма някакво обективно заключение, има само субективни. Ако погледнете от участниците в пътния транспорт, те, този транспорт е желателен. А ако от чисто социално-политическа гледна точка е, трябва е, да се подходи с много голяма предпазливост. Господин тук са две минути. Благодаря, господин председател. Не знам дали можем да окачествим като проучване настоящия текст, в който явно е било, по който явно е било работено на принципа copy-paste. По какви критерии са били подбрани експертите, които са изготвили това проучване? Искам да получа отговор на този въпрос. Господин Макинан заяви, че не са на лице достатъчно данни. И именно поради това днес обсъждаме темата. Обсъждаме темата, защото Европейската комисия не е извършила оценка на въздействието. Господин Макинан е Заяви също така, че трябва да се подобрят максимално услугите в областта на железопътния транспорт. Да, това е заложено като цел в Бялата книга, но тя не се опоменава с нито една дума в проучването. Още от първата страница на проучването се изхожда от хипотезата, че ще се залага и в бъдеще само на шосейния транспорт. Но трябва да отчетем и другите видове транспорт. Ако отчетем и тях, то ще стане ясно, че ще се осъществи един много мащабен преход от един вид транспорт към друг. Ако е ясно още от сега, че разходите за шосеен транспорт ще намалеят с 25 до 30%, то няма нужда да си правим никакви иллюзии. Ще има много мащабен преход към шосейния транспорт. Двете ми минути изтекоха, но нека кажа няколко думи за разходите. В Германия се смята, че ще са необходими 11 милиарда само за мостовете. В Австрия сумата ще е 5 милиарда и половина. Не цитирахте проучването, извършено в Полша. То също е много критично. Нека добавя още нещо колеги. Прехода от един вид транспорт към друг ще доведе до отрицателни промени. Ще се променят разходите в другите, за другите видове транспорт. Ще спаднат разходите за шосеен транспорт, но ще се повишат разходите в другите транспортни отрасли. Въвеждането на тежкотоварните камиони ще се отрази отрицателно и върху средно големите дружества. Знаем много добре кои ще са дружествата, които ще се възползват от прехода към тежкотоварните камиони. Това ще са само големите играчи. Малките и средни предприятия изобщо няма да могат да си го позволят, няма да могат да устоят на конкуренцията. Искам това проучване да бъде преработено и чак тогава отново да ни бъде представено. Следващият оратор благодаря, господин председател. Не мисля, че проучването е чак толкова неразбираемо, само защото не ни харесват резултатите. Господин Маккинан направи разлика между различните по-тежки и по-дълги превозни средства. Има разлика в зависимост от масата. Има разлика между превозни средства с маса 40 и маса 60 тона. За тях въжат различни аргументи. За кои превозни средства всъщност говорим? Това трябва да си изясним. Освен това няма да заложим на вече съществуващи модели превозни средства. Ще се разработят съвсем нови модели с съвременно оборудване, което да даде възможност за избягване на претоварването. Претоварват се тежкотоварните автомобили, които са по-стари модели. Новите модели ще разполагат с съответното съвременно оборудване, няма да бъдат претоварвани. Нека е, се запознаем и с едно изследване извършено от университета в Ерфорд. Това е изследване за така наречения комбиниран транспорт. Може би, ако се запознаете с него, господин Лайхтрид, ще стигнете до по-различни изводи. Аз съм за въвеждането на тежкотоварните камиони, разбира се, при условия, че се спази принципът на субсидиарност. Господин Крамер, Единственото положително, което мога да кажа за това изследване е, че в него се стига до извода, че отделните проучвания не водят до едни и същи резултати по нито един аспект. Но като цяло от това проучване не проистичат никакви ползи. Тежкотоварните камиони са пригодени единствено за превоза на дълги разстояния. В Европа обаче 60% от превоза на дълги разстояния се извършва по железопътни маршрути. Как тогава ще въвеждаме тежкотоварни камиони? Ако тръгнем да ги въвеждаме, то изобщо няма да отчетем реалността в Европа. В Швеция и Финландия вече от години се изгражда инфраструктурата, необходима за тежкотоварни камиони. Но в Германия ще трябва, в Европа, извинете, ще трябва да се изгради съвършено нова инфраструктура. Инфраструктурата ще трябва да бъде приспособена, ако ще се въвеждат тежкотоварни камиони трябва да се подновят мостовете и така нататък. А в никакъв случай не разполагаме с необходимите средства. Бяха упоменати именно разходите и в тях според мен се състои проблемът. В Съединените щати е извършено едно проучване, според което следва 55% от тежкотоварните превози да преминат от железопътните към шосейните маршрути. Но за Европа това е напълно нереалистично. Превозите на дълги разстояния се извършват само с 45% от наличния капацитет. Освен това, смятам, че не трябва да прилагаме единствено математически подход. Нека видим как стоят нещата на практика. Разбира се, трябва да се промени инфраструктурата. Не всички мостове трябва да бъдат напаснати, но има други видове инфраструктура, които задължително трябва да бъдат променени, като например кръговите движения. Ако се въведат тези камиони, ще се приватизират печалбите, но загубите ще са за сметка на цялото общество. Именно това трябва да се избегне. Председателят, дали може съвсем кратко да кажа? Някои неща се появиха по време на дискусията, други по време на доклада. Прекалено много се разглеждат економическите аспекти на транспорта. И сега се стига до момента, в който е, ако свалиме разходите за превоз, това може да стимулира железопътния транспорт, да станат по-ефективни и така нататък и нататък. Честно казвам, на мен това ми звучи като от друга реалност. Ние имаме определен приоритет в, този, в тази комисия и то е да разработваме и да развиваме железопътния транспорт, особено този в товарния сектор. Така че на мен ми се струва, че ако решим да работим в полза на камионите, независимо дали ще ги наречем мега камиони или тежкотоварни камиони, ще разрушим пазара Аз не съм против промяната. Аз съм сигурен, че трябва да има промяна на философията, която ще зад железопътния превод, но ми се струва, че ако тръгнем по, тази, по този път, първо ще, първото нещо, което ще постигнем е ще убием превоза на товари по железопътната система. Моят страх не е, че ако а, пуснем а, тези камиони нещата ще се променят от корено. Не, това е само началото на края. Започваме с 45 тона, после ще стигнем до 60 тонови камиони и всички аргументи, които чухме сега, ще, се, ще ги чуем и по-нататък. Защо? да не увеличим теглото, защото да не го увеличим отново и отново. И това, което ме притеснява, е, че причината да го насърчаваме е всъщност да направим по-ефтин транспорта, а това не е крайната ни цел. Има социални последици, както каза и колегата, и ние не можем просто да ги игнорираме, само защото това смъква цената на, на наземния транспорт. И така давам отново думата на Джеймс, ако иска да отговори и след това ще дам и думата на оценителите на проучването. Джеймс, давам ти 5 минути и след това давам по няколко минути на е, всеки от четиримата оценители, ако искат да кажат нещо. Не сте задължени, казва председателят, да кажете нещо, но в името на демокрацията ви давам това право. Определено чухме доста различни мнения. Ще се опитам да отговоря на някои от пряко зададените въпроси. И така. Беше зададен въпроса как се измерва безопасността. Дали става въпрос за по-малко смъртни случаи? Не. Разгледахме економическата стойност на безопасността, която всъщност разглежда економическите разходи, свързани с, смъртните случаи и с а, случаите на злополуки. Не става въпрос само за по-малко смъртни случаи. И причината, поради която ние смятаме, че това ще бъде вероятно от полза за безопасността, е че възоснова на тези доказателства, които намерихме, вероятно ще имаме по-малко трафик, което означава, че вероятно ще имаме по-малко происшествия. Да, те ще бъдат по-сериозни, ще бъдат чувствително по-малки като бройка. Задавахте ни въпроса по какъв начин ще може да се плати подобряването на инфраструктурата, като се има предвид в какъв затегнат финансов режим работят правителствата. Има механизъм, по който това може да се случи, ако решим да го направим в Швеция. Това е било направено с по-висок налог върху ползването на пътищата. В случаите в Холандия, които разгледахме, се започна с предположението, че те трябва да увеличат а, само някои от а, разходите, например разходите за паркиране, всички останали неща трябва да бъдат понесени от а, дружествата, които експлуатират пътищата. Беше станен въпроса дали сме разгледали обществените разходи или сме говорили само от гледна точка на економиката на самия сектор. Това определено не е било намерение на, намерението на нашето проучване. При един економически анализ не може да се разгледат само ползите за частниците, да не се видят и ползите за обществеността. Опитали сме се да съчетаем всички възможни неща, включително безопасност на околната среда и така нататък и така нататък. Доклада не няма за цел да каже, че има прости отговори на сложните въпроси, които са пред нас. Възоснова обаче на доказателния материал, който имаме, който да, наистина се ограничава до страните от Северна Европа. Всъщност, наистина, ако видим къде съществуват тези тежкотоварни камиони, къде оперират те в действителността, това е само в тези страни. Там наистина трябва да има по-голяма оценка на въздействието и това се казва и в доклада. Не би могло а, и не би било разумно да се продължи да се работи само възоснова на събраните до момента доказателства. Бяхме обвинени, че нашия доклад е едностранчив. Не, не е така. Аз не съм ориентиран нито против, нито за. Не мисля, че и доклада е такъв против или за. Не съм много сигурен на какви други въпроси имаше. Струва ми се, че основно покрих нещата. No, I... Sorry? Извинявайте. Социалните аспекти подсказва председателят. Що се отнася до въздействието върху емисиите на парникови газове, може да се опитаме да го оценим, но това не е точна наука. Ако имаме промяна на вида транспорт от железопътен към наземен, винаги ще има увеличаване на парниковите газове. Ние обаче казахме защо ще имаме все пак общо снижаване на емисиите от парникови газове и това е, че мега камионите, така наречените тежкотоварни камиони, всъщност водят до по-малко емисии за тон преместени стоки. И така, в крайна сметка, наистина няма консенсус. Okay, I, I think I'll conclude that. Мисля, че с това ще приключа. Благодаря. Давам по 3 минути на всеки от прегледалите доклада. Първо професор Крозет. Благодаря, господин председател. Намираме се в една типична ситуация, когато трябва да се занимаваме с шизофренията на различните участващи елите. Според економическото проучване, ако ще се увеличи скоростта и така ще се увеличи смъртността. Слава Богу, правителството не желая да се увеличава скоростта по пътищата. Товарният транспорт срез да подразня защитниците на пътни и железопътния транспорт ще продължи да съществува много дълго време и модалния трансфер към железопътния транспорт, дори там, където съществува, ще, бъде, ще има скромен дял стоките от дълго време ще пътуват по пътищата и за това трябва да се наложат някои изисквания, много строги изисквания на пътния транспорт. Аз съм за пътния транспорт, но за много по-строг контрол, за, е, за увеличаване на безопасност, безопасността и сигурността, мисля, че мега камионите могат да бъдат по-безопасни, въпреки че ще бъдат по-продуктивни. Тоест, за увеличаването на производителността да не се отрази на безопасността на превозните средства. Трябва да се е, гледа това, вместо да се впускаме сляпо в търсенето на мегакамиони, трябва на първо място да подобрим безопасността на пътното движение, да се прави директно по пътищата, контрол на товарите, на тонажа. Казвам това, защото обичам товарния, пътния товарен транспорт. Thank you, Въпросът, който трябва да си зададем е какво трябва да направим за всички тези компании, за които няма възможност да изберат вида транспорт. Заради своето положение, заради своя бизнес, те разчитат на шосейния транспорт. Т.е. вие не им давате възможност да подобрят основния си начин на транспорт. И отново остава целият въпрос до каква степен можем да успорим съществуващия пазар на предвижване на стоки. Например, там, където става въпрос за предвижване на стоки с ниска плътност. Това, което в момента задържа този вид транспорт е по-скоро свързано с плътността, отколкото с тежестта. Т.е. необходимо е повече обем, а не толкова тежест. Разглеждат се различните възможности за транспорт. В този случай се фокусираме върху тези превозни средства, които са с 25 метра дължина и над 45 тона. Истината е, че това не е необходимо да случва. Тоест не е необходимо да говорим за тежкотоварни камиони, просто е необходимо да говорим за камиони, които дават повече пространство. А, и това няма да представлява проблем за нашата инфраструктура, за мостовете, за тунелите, защото тези превозни средства няма да бъдат по-тежки. Освен това, можем да подходим разумно с телематика, да контролираме движенията на тези МПС-та, можем да ги насочваме през определени пътища, по този начин ще намалим тяхното влияние върху инфраструктурата. Тоест, можем да мислим малко по-различно, да намалим въздействието, а не просто да си говорим за един единствен тип а, превозни средства и да се фокусираме върху това колко е важно да защитим а, железниците. Господин Бримич? Като общ коментар искам само да кажа, че ми се струва много невероятно в краткосрочен или средносрочен план да се намали търсенето на железопътния товарен превоз. Ето защо е много важно всички варианти за транспорт да увеличат максимално своята продуктивност. Това е вярно за вътрешните водни пътища, за шосейния транспорт и също така за железопътния транспорт. Що се отнася до вътрешните водни пътища и до железопътния транспорт, всичко трябва да се направи, за да може да се увеличи максимално ефективността. И това е всичко, което исках да ви кажа. И последно не е по-важно, господин Букан. Благодаря, господин председателю. Три съвсем кратки неща, въпреки че и аз се занимавам с транспортна економика, аз се опитвам да подходя и интелигентно като наблюдател. Знам, че ако свалим вътрешните разходи за операторите, тогава те вероятно ще увеличат операциите си и това ще доведе до по-големи разходи за обществото. И това е нещо, което е много важно, което трябва да се вземе предвид при взимане на решение по тази тема. Искам да кажа нещо и за размера, дължината и теглото. А знаем, че има данни за кубичните обеми, но искам да видя нещо повече тук, защото излиза, че ако създадеме едно идеално МПС за определен вид оператори, то няма да върши работа на други оператори, при които има ограничения по отношение на теглото. Тоест, те винаги ще казват, на нас трябва да ни се промени дизайна, за да може да ни върши работа. Винаги ще имаме натиск от двете страни и като професионалисти трябва да се справим това възоснова на доказателства. И последно нещо, което не беше споменато много, но все пак е доста популярно в Европа и то е именно ценообразуването. Ако кажем, че ще свалим вътрешните разходи за операторите, ако а, компенсираме това, като започнем да таксуваме този транспорт. Мисля, че това е нещо, което също трябва да бъде а, взето предвид във всички тези проучвания. Така че а, тези неща трябва да бъдат разбрани и вътрешните и външните разходи трябва да бъдат взети предвид, ако искаме да взимаме ефективно решение. Благодаря много, казва председателя доклад, господин Докладчиков, Дали бихте искали вие да направите заключение? Благодаря, господин председател. Дискусията беше много интересна. Ще говоря на английски язик. Извинявам се за грубите си думи в началото, но беше много интересно да чуя различните гледни точки на експертите, начина по който те са прочели документа и мисля, че не сме напреднали въобще от там, откъдето започнахме. И това е много жалко. Проучването казва всичко е възможно. Нямаме фундаментален документ, основен документ, върху който да базираме своето решение. Аз, честно казано, бих искал да чуя една оценка на въздействието от страна на комисията, но от комисията бяха малко привързани в това, в това отношение, не го направиха и трябва да живеем с реалността. Така че благодаря ви, господин председател. Дискусията беше много интересна и ще видим от тук нататък по какъв начин можем да продължим с това също доста интересно досие. Благодаря, господин докладчик. Дали може и аз да повторя вашите благодарности към господин Стиер, както и към четиримата експерти, които са прегледали документа. Искам да им благодаря за техния принос. Знам, че нещата бяха бързи и много натоварени, но така стоят нещата. Нека аз ви кажа нещо. Аз все още не съм убеден, въпреки всичко, което чух, защо ни трябват по-дълги камиони, тъй като в момента нашите камиони добре се справят с това. И всъщност те в момента работят полупразни по нашите магистрали. Мисля, че трябва да подобрим логистиката и използването на капацитета. Това е заключителната реплика от Мостра. Благодаря ви за това, че ни помогнахте с тази тема. Виждате, че нещата стоят много емоционално по отношение на темата в нашата комисия. Нещата са ни много близки до сърцето. Ще го кажа по този дипломатичен начин, но наистина много ви благодаря. Колеги, две минути преди да започнем с следващото изслушване. Thank you very much. Thank you very much.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 Okay, can we get started again, Carlo? Председателят, нека започнем. Карло, къде са поканените експерти? Могат да седнат тук отпред. Председателят, моля у нези, които няма да присъстват на кръглата маса на работната група по туризма, да напуснат залата. Моля всички останали, които ще присъстват, да заемат местата си. Моля и поканените експерти да седнат тук отпред. Благодаря. Следващата точка от дневния ред кръгла маса на работната група в областта на туризма. Туризъм за всички. Темата, която ще обсъждаме днес, са основните предизвикателства пред туризма в Европа, свързани с сезонността и достъпността. Карло Фиданца, е един вид председател на кръглата маса на работната група в областта на туризма, която се провежда под егидата на Комисията по транспорт и туризъм. Ще дам думата на Карло за кратък увод. Сред нас днес са петима експерти, представляващи организации, работещи в областта на сезонността и достъпността. Господин Роберто Витали, председател на организацията Village for All, госпожа Ан Херманс от Edge Platform Европа, господин Дани Силва, представляваща Международната организация по социален туризъм с седалище в Брюксел, господин Пауло Бонджини, представител на Нестуар Брюксел и господин Едуардо Сантандер, изпълнителен директор на Европейската комисия по пътуванията. Сред нас е и представител на са и представители, извинете, на съответните генерални дирекции в комисията. Генерална дирекция туризъм и генерална дирекция предприятия. Давам думата на господин Фиданца за кратко въведение. Поканените експерти ще имат по 5 минути за изказване, след което ще пристъпим към общи разисквания. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Започнахме да работим в работната група по туризма към Комисията по транспорта. Започнахме с няколко подготвителни документа и решихме да организираме някои кръгли маси по приоритетите на Европейската стратегия в областта на туризма, определено от Европейската комисия в съобщението и от преди няколко месеца парламентът прие и един, един доклад по собствена инициатива през октомври 2011 година. В този контекст ние посочваме някои от приоритетите и днес се спираме на първия от тях, обвързвайки две теми – сезонния характер на туризма и достъпността туризъм за всички. Сезонният характер на туризма е изключително спешен проблем с европейския туризъм. А, когато пътуваме в делегации и се срещаме с оператори от отрасъла, които всички се оплакват, че е много трудно да се предприятията да останат, фирмите да останат конкурентоспособни, когато работят само 2-3 месеца годишно. В зависимост от вида туризъм и офертите. Затова е изключително важно да се продължи туристическия сезон. Това е приоритет за всички оператори. Същевременно подчертаваме факта, че трябва да се отговори на всички европейски граждани, около 80 милиона граждани с увреждания, които имат специфични нужди е, тези, които имат е, проблеми с, прехра... с храненето, които трябва да следват специални диети е, или по които имат затруднения с придвижването и за които е по-трудно да се възползват пълноценно от отпуска си. Както ви казах, тази категория е многобройна и по етически причини да, трябва да им се позволи те също да бъдат туристи и пълноценно да използват а, отпуска си. Развитието на този вид туризъм също би било много полезно за туристическите фирми. Инвестициите в достъпността на туризма, в туризма за всички, могат да позволят да се е, увеличи е, сезонния, на сезона и да се намали е, вредното въздействие на краткия туристически сезон. Организирахме тази кръгла маса, защото се надяваме, че днешната дискусия и всички изказвания, които ще чуем, ще ни дадат възможност да а, приложим някои мерки и, и ще получим а, подкрепата на Европейския парламент в тази насока. Искам да припомня, че ние вече сме в третата година на програмата. Имаме е, специален бюджет за достъпния туризъм и е, комисията използва тези средства за поощряването на конкретни проекти. Нещо, което се вписва напълно в приоритетите, които сме приели. Но трябва да продължим усилията. Надявам се, че изказванията на експертите и дискусията след тях ще ни позволи да съберем интересни, богати идеи. Давам думата на господин Роберто Витали, председател на организацията Village for All. Пет минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на вашата комисия, които участват в организирането на днешното ни заседание. Village for All иска да гарантира гостоприемство за всички проект, който се осъществява под покровителството на Италианското Министерство на туризма, Италианската агенция по туризма и е, организацията на собствениците на къмпинги и е, вилни селища. Подкрепени и Националната федерация на Италия. Ние сме член на Асоциацията на управляващите в сферата на туризма, на Европейската мрежа за достъпен туризъм. Тоест, в организациите на всички професионалисти в областта на достъпния туризъм, които приветствам. И някои от тях искаха да участват днес в тази кръгла маса, но не се умяха да дойдат. Тук сме за да, за да гарантираме, нашата цел е да гарантираме на всички възможността да ползват отпуска си навън за, за хората с увреждания, за семействата с деца, с хората с стомашни проблеми, които трябва да следват да, диети, за възрастните хора. Всичко това са различни аспекти на достъпния туризъм за да се създадат такива възможности, Village for All разпространява информация за удовлетворяването на специфичните нужди на различните клиенти. Ние не раздаваме е, лицензии за е, достъпност, не съществуват е, конкретни норми, защото изискванията на различните категории са твърде различни и всичко зависи от техните специфични нужди. Но така или иначе целта ни е да подобрим, да разширим достъпа, да гарантираме приемане на всички, гостоприемство за всички – и възможност на специфичните потребности на тези категории хора да бъдат удовлетворявани там, където пътуват. Продължават подобренията. Това е основната ни цел. Структурите, които сме сертифицирали, се контролират всяка година. Като целта е да, има постеп... непрекъснато подобряване на достъпността. В момента действаме в Италия и в Харватия. Скоро ще присъстваме в Бенелюк, Бенелюкс, Великобритания и Германия. И ам, създадахме една апликация, която а, ни позволява да набираме данни а, за възможностите да се отговаря на различните нужди на а, а, различните категории хора с увреждания, в зависимост от вида увреждане. Така се създава една а, обща информационна система, която не е подчинена на националното законодателство и която предоставя широк набор от информация. Ние е, споделяме ценностите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, Кодекса за добро поведение. Ние сме и съветници към Панаира в Виченца, в областта Венето, Венето, където се организира единствената международна изложба за достъпен туризъм. Ние използваме всички възможности на този панаир в Италия и в Европа, защото в крайната ни цел е цяла Европа. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Ан Хърманс от Age Platform Европа. Лиден van deze благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по транспорт и туризъм, уважаеми сътрудници, уважаеми гости. За мен е удоволствие да участвам в днешната проява и да споделя с вас своя опит. Представлявам H Platform Европа. Това е платформа, обединяваща редица организации, представляващи възрастни хора. Ще разгледам възможностите за максималното подобряване на туристическите услуги за възрастни хора, както и възможностите за действия в тази посока на общоевропейско равнище. Смятам, че в световен мащаб наблюдаваме увеличаване на броя на възрастните хора. Повечето туристически организации насочват вниманието си към по-младите сред възрастните хора. Това са възрастни хора, които обаче не са в толкова напреднала възраст и са в сравнително добро здраве. Това са именно тези възрастни хора, които могат да пътуват и да се наслаждават на удоволствието от пътуването. Тези хора са по-малко склонни да използват автомобилите си, те по-скоро участват в групови пътувания, не са и особено физически активни, т.е. не се занимават толкова с спорт. Туризмът не е само обект на политика от страна на Европейския съюз. На туризма може да бъде отделено внимание в много различни области на политика. Туристическата туристическият отрасъл може да бъде подпомаган не само от Европейския съюз, но и от националните правителства, както и от всяка една организация, работеща за един Европейски съюз, отчитащ потребностите на възрастните хора. Ключовата дума е достъпност. Възрастните хора, ползващи туристически услуги, се нуждаят от определени услуги, като например така наречените услуги wellness, услуги съчетани с грижи или така наречения подход почивка за всички. Всички тези аспекти могат да бъдат обобщени под понятието достъпност. Според мен всеки има право на почивка. Достъпността предполага забрана върху дискриминацията, достъпност на туристическите услуги за всички, упражняване от страна на всички на правото им на почивка. Редица организации обаче въвеждат възрастови ограничения. Така, например, туристи над определена възраст не могат да сключат застраховка преди пътуването си. трябва да направим така, че при вземането на решения за определени политики да се гарантира участието на заинтересованите страни. Следва да гарантираме и отчитането на възрастните хора при разработването на политиката в областта на туризма. Надявам се, че ще можем да рационализираме тази политика, като вземем предвид и възрастните хора. Можем спокойно да кажем, че Европа е водеща туристическа дестинация, но нека направим така, че тя е водеща туристическа дестинация и за възрастните хора. Следващият оратор е господин Дани Силва, координатор на проекти в Международната организация за социален туризъм. Благодаря, благодаря ви за поканата. Аз съм представител на ИСО. Това е Международна социална, международна туристическа организация, извинявайте, която има за цел да даде достъп на всички по отношение на вакансионните и разтоварващи дейности, т.е. туризма като цяло. През годините на нашето съществуване ние не само сме създавали инициативи, за да могат всички да имат достъп до туризма, но също така сме подкрепяли и самия сектор, самия отрасъл, като даваме достъп до туризма на всички хора, независимо какви са те. Една от основните цели на ИСТО е да даде да създаде информираност за социалния туризъм, като лобира за най-добрите практики и подпомага действия за улесняване на достъпа на всички до туризма. През последните няколко години, най-вече през последните няколко месеца, имаме една инициатива заедно с комисията. Това е инициативата Еклипсо, Екалипсо. Става въпрос за инициатива, която събира на едно политическата страна на ИСТО с по търговската, по-практическата част на нещата. Ние сме идентифицирали факта, че като цяло туризма зависи от частния сектор и, и Калипсо има за цел да доближи частния сектор до тези целеви групи, с които ние работим. Това са хората а, с увреждания, възрастните хора и семействите в затруднения. Днес с помощта на Икалипсо се създава канал, през който тези групи могат да получат достъп до изгодни условия, както и до информация. Тази информация се предоставя както на крайния потребител, така и на доставчиците на услуги, които се интересуват от това да подпомогнат или да насърчат търговска дейност за тези конкретни целеви групи. Един от ключовите фактори, благодарение на който сме събрали тези две идеи, може да бъде идентифициран като по-европейската идея за социален туризъм. Традиционно туризма е бил идентифициран като традиционен поминък в различни страни, това, което да искаме да се опитаме да направим нещо през Икалипсо, е да създадем една холистична идея, цялостна концепция за социалния туризъм. Всяка една страна до по-голяма или по-малка степен има а, дейност, която отговаря на нашата харта за етични действия. С помощта на Икалипсо ние открихме, че можем да дадем представата, че туризма не е просто да отидеш на вакансия, това е едно културно преживяване, едно преживяване, което води до събиране на познания и това ние насърчаваме с помощта на Икалипсо, Разбира се, ние работим като неправителствена организация с идеална цел. И по този начин събираме сектора, туристически сектор с, фокус, с целевите групи, върху които сме се фокусирали. трябва да говорим за дейностите на Исто, както и за нашите дейности в Икалипсо. Вярваме в идеята, че тъй като ние сме международна организация, ние вярваме в идеята за европейския пазар До момента дейностите в социален туризъм си остават на местно ниво. Това може да се види в различните държави членки. Има организации, има фундации, които предоставят услуги в областта на социалния туризъм и с течение на времето те са поддържали дейност, но на местно ниво. Днес вече има нарастващ интерес, но не само от наша страна, от ИСТО, но и от заинтересованите страни по социал... в областта на социалния туризъм той да излезе извън границите на една страна. И по този начин всъщност можем да доведем до консолидиране на Европа. Благодаря. Следващия говорител е Пауло Бомбини. Вие имате 5 минути. Благодаря за възможността да, нашата мрежа да участва в тази инициатива, за която ви поздравявам. Nextel е мрежа, която за разлика от това, което се случва често, не се роди от проект. Тя не е резултат от финансиран от някого проект. Това е мрежа от туристически региони и това е важен елемент, защото това са важни региони. Аз, например, представлявам Тоскана, която председателства, но има други важни региони, като Каталония и други. И тези региони имат много голямо значение за туризма. Има 27-28 региона към тази мрежа се присъединиха и други групи на работещи в отрасъла, както и от университетите. Една група от 30 университета се присъедини към нашата мрежа. Това е доброволно създадена мрежа. Участниците в нея плащат годишна вноска, всъщност това е една политическа мрежа, която иска да гарантира устойчивост на развитието на туризма и има амбицията да остави на бъдещите поколения на територия в добро състояние, достатъчно ресурси за поддържането й. Всъщност, ние смятаме, че е много важно да се обвържат две важни теми. Тези две важни теми, а именно достъпността и туризма. Така че, по принцип, когато се говори за туризъм, винаги да се разбират достъпен за всички туризъм – Разбира се, това само по себе си няма да доведе повече но, туристи в празните периоди на годината. В мрежата обаче ние осъществяваме социален диалог. На територията на всеки регион трябва да бъдат подчетени изискванията на населението. Какъв тип туризъм би желало да се развива на негова територия? Освен това, трябва да се преценят редица аспекти, действието върху околната среда, отпадъците, проблемите с енергията, качеството на живота на постоянно живеещите, е, както и условията, качествените условия за туристите. Тези две неща не трябва да си противоречат. Ние сме разработили редица показатели, защото Nextdoor – в, е, е, в съобщение 352 на комисията е посочена а, е, като една от организациите, които трябва да разработят модели за управление на туризма по определени дестинации и, за гаран... и показатели за гарантиране на устойчив туризъм. Нашето желание е туризма да не се ограничава само в някои периоди от годината и същевременно да се развива, като се зачитат добрите условия за живот на местното население. Тоест, ние искаме да има туризъм за всички, във всички моменти на годината. Ако се гарантира целогодишен туризъм, това ще изиграе много важна роля. Някои региони развиват проекти, които целят да се излезе от сезонния характер на туризма. Други проекти, които целят разширяване на достъпа. Бих могъл да цитирам някои примери за добра практика. Постигнати в някои региони, които сега се опитват да разпространят тази добра практика благодарение на европейските фондове. Надявам се, че ще има възможност в друг случай да ви запознаем с подробности. Благодаря, господин Едуардо Сантандер, изпълнителен директор на Европейската комисия по пътуванията. Имате 5 минути. Благодаря, господин председател. За тези, които не познават нашата организация, нека кажа, че тя обединява национални туристически организации. Целта е да се популяризира Европа като туристическа дестинация на пазарите на трети страни, най-вече в Азия и Северна Америка. Признато е, че Европа е сред водещите туристически дестинации. През 2012 година тук пристигнаха 134 милиона туристи. Делът на европейския туризъм в световен мащаб е 53%. Това съчетано с приноса на туризма към БВП и заетостта, го превръща в ценен фактор за економическото развитие на отделните региони, както и за укрепването на конкурентоспособността на Европейския съюз. Конкурентоспособността на европейския туризъм е тясно обвързана с неговата устойчивост, т.е. дългосрочният растеж трябва да се обвържи с етични съображения. От 80-те години насам се смята, че устойчивото развитие трябва да се обвърже и с заинтересованите страни. Те трябва да поемат отговорност за социалната, културната и природната среда. Защо и как Европейската комисия отстоява устойчивото развитие в туризма? В момента туризмът е изправен пред конкуренция в световен мащаб. Има промени също така и в структурата на ползващите туристически услуги. Съгласно СЗО, 1 милиард души по света живеят с някакъв вид увреждане. Ако причислим към тях и техните семейства, броят им се увеличава на 2 милиарда души. Това съответства почти на една трета от населението на света. В Европа тази цифра отговаря на 15% от населението. Един от четирима европейци има роднина с някакъв вид увреждане. Има промени в социалната и демографската структура на населението. От това проистича необходимостта да се насърчават туристически продукти, приспособени към тази група от населението. Трябва да се вземат предвид и установени вече пазари, както и зараждащи се пазари. Промените в туристическите потоци са предизвикателство за устойчивостта на туризма. Сезонният характер на туризма засяга около 96% от дестинациите. Има променливост в цените, което налага и необходимост от диверсификация на продуктите. Така ще могат да се вземат предвид различни групи туристи и различни видове пътувания. Целта на Европейската комисия е да насърчава пътуванията на дълги разстояния, но за тази цел трябва да се вземат предвид достъпността и сезонният характер трябва да се вземат предвид също така и бързо развиващите се економики, където се заражда все по-голяма средна класа. Устойчивият растеж може да се постигне, но единствено ако се приложи обща европейска стратегия за туризма. Трябва да положим усилия да си поставим амбициозни цели. Във връзка с това миналата година Европейската комисия предостави безвъзмезна финансова помощ в размер от 1 милион. Това е първата стъпка по пътя към една дългосрочна стратегия за насърчаването на туризма в Европа. Следва да се насърчи Европа като дестинация. Но за тази цел първо националните туристически организации трябва да продължат да си сътрудничат на общо европейско равнище. Второ, следва обстойно да се проучи пазарът и да се споделят добри практики. Трето, трябва да се установи добро сътрудничество с националните и регионалните заинтересовани страни. Благодаря. От името на комисията госпожа Франческа Тодини. Благодаря, господин председател. Поздрави от страна на комисията и благодарности за поканата за участие в тази кръгла маса. Ще бъда съвсем кратка. Бях е, помолена да говоря за политиката в областта на туризма и нейното влияние върху устойчивостта. Ще цитирам само някои елементи, защото не е възможно тук да изброя всичко. Устойчивостта е, е основна цел на нашите инициативи. Това е основно условие да се гарантира конкурентноспособността на отрасъла. Госпожа Корера ще се спре на другия важен аспект, а именно достъпността. Е, верно е, че и Калипсо, който поставя оценка върху социалния туризъм, благодарение на парламента, доведе и до, до още една инициатива един търк, който цели възлагане на поръчка да се увелич... с цел да се увеличи притока на възрастни туристи. Надяваме се до края на годината да, да, проекта да бъде, проектите, 4-5 проекта да бъдат възложени. 340 е, е, хиляди евро на проект е, заделени и вече съществува, се проявява голям интерес от отрасъла. Тези проекти много често са свързани с, с, с, с трансгранични зони, целят устойчив туризъм, а за по-празния -по сезон сме решили да предприемем мерки на международно, в международно отношение заместник председател на комисията Тайняни, смята да започне между страните от Брик, Бразилия, Русия, Индия, Китай да рекламира тази е, инициатива. Предвиждаме един пилотен проект за 5000 туристи с Латинска Америка за поощряване на туризма извън сезона. Възможно е, благодарение на този е, опит, е, да повторим подобна инициатива с Китай, Израел или е, страните на, е, по южния бряг на Средиземноморието. На Средиземно море. На 4 декември ще има Европейски ден, посветен на туризма и достъпния туризъм. Сутринта ще се говори за туристите с специални потребности, а след обеда за достъпна Европа в най-широкия смисъл на думата. Достъпна като по-ефективен визов режим, ще говорим за правата на пътниците, за мобилността като цяло, така че няма да говорим само за хората с специални нужди поради уврежданията. Има темата ще бъде доста по-широка. Темата за достъпна Европа е свързана с по-общата идея, която Европа заложи в своята комуникационна кампания че Европа може през четирте годишни времена да отговори на различните тенденции в туристически отрасъл. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение да отговоря. Благодаря. Е, Благодаря, госпожа Донатела Карера. Благодаря, госпож... Госп... господин председател. Добър ден на всички. Знам, че разполагаме с кратко време, така че ще бъ... Е, няма да бъда многословна. Искам просто да ви кажа как използваме фондовете за, по подготвителната дейност е, туризъм за всички, лансиран от Европейския парламент. През 2012 година обявихме три търга за проучване на търсенето в областта на достъпния туризъм и е, да определим количествено економическото въздействие на достъпния туризъм. Е, в проучването е включен и демографския аспект, развитието, потенциалното развитие на достъпния туризъм, поведението на туристите с специални потребности и економическите потребности. Всъщност целта беше... Второ проучване трябваше да види какво е предлагането, да се оценят туристическите услуги в областта на достъпния туризъм в Европа – добрите, добрата практика и всички недостатъци и пропуски. Има и едно проучване посветено на компетенциите и подготовката на работещите в туризма. Това има основна роля. Искаме да определим различните а, необходими професионални профили, които ще се търсят в този отрасъл. Опитваме се да е, определим каква е точната квалификация, която позволява да се постигне този профил. Тези три проучвания ще бъдат готови в началото на 2014 година, но още от сега мога да споделя с вас някои от началните им резултати. Е, предлагането на достъпен туризъм а, не трябва да се счита за някакъв лукс. Там, където се прилага добра практика, има маркетинга на този вид туристически услуги не е включен в общия маркетинг. Тоест, липсва достатъчна комуникация, информация, не само за съдържанието на услугите, а дори и за достъпа до тази информация. Някъде в предлагането на услугата това липсва. По отношение на предлагането, а, услугите за достъпен туризъм а, са предимно за хората с двигателни, за увреждания на опорно-двигателния апарат. А, трябва обаче да се отговори на потребностите на всички туристи. И тук говорим за качествени туристически услуги. Освен това бих искала да добавя една друга критика, а, именно липсата на адекватен транспорт. А, същото въжи за достъпа до музеите, кетеринга, заведенията за обществено хранене. Всичко това са пропуски в услугите за достъпен туризъм. Възоснова на тези данни обявихме неодавна търг за дизайн, осъществяване на, е, и рекламиране на маршрути за достъпен туризъм, за да може една критична маса туристи, които търсят информация за подходящ транспорт, хотели, настаняване, е, развлекателни възможности или шопинг да получат е, необходимите им данни. Искам да ме да променим вижданията. Е, туристическите услуги не са предназначени, разбира се, само за хора с увреждания. Достъпността трябва да се разглежда като универсално гостоприемство и да има един бизнес модел, който да постави госта, туриста в основата на загрижазността на всички работещи в туризма. Благодаря. Започваме с изказването на членовете на комисията. Първият е господин Диганес. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха и е, предоставих е, е, тази информация, която дава една доста добра картина за сериозните задачи, с които са се нагърбили. Господин заместник председателя на комисията даяни, си даде сметка колко важен е туризма. И е, трябва да се знае, че управлението на този отрасъл трябва да се осъществява от публичния сектор. Трябва да се осъществи е, добър синхрон между е, е туризма и е, демографското разви, развитие например, в Испания туризма е една основна економическа дейност, е, де, има и демографски бум, но а, не трябва да забравяме, че възрастните хора, бедните хора трябва също да имат възможност да си починат. Достъпността и сезонния характер са всъщност двете страни на една монета. Понякога е жалко да се види, че в страни като моята, е, да кажем, има невероятно ползотворни години не само за богатството на страната, но и и също време има други страни, като Египет, които страдат е, страшно много по отношение на туризма, поради събитията там, да се надяваме, че те няма да траят вечно. Е, и смятам, че тези инициативи могат да подпомогнат частния пазар. Това ще позволи да се подобри социалната политика, политиката спрямо възрастните хора. По този начин всички хотели и други инфраструктури за настаняване ще се адаптират. Защото в противен случай те ще да затворят. Именно благодарение на социалната политика остават отворени. Всичко това е част от задълженията на обществените власти. Частният пазар трябва да получи обаче стимули, за да се включи е, в тези инициативи в отрасъла и за да има законен интерес, защото все повече хора желаят да пътуват, да разполагат все повече време, имат все по-малко задължения и принуди. Това са едни чудесни туристи, които могат да именно да допринесат за а, разширяване на туристическия сезон. Те, са, а, те имат желание сега да берат плодовете на живота, а, да се възползват от свободното си време и смятам, че инициативи като Калипсо са забележителни. Това е много важно да се гарантира устойчивостта. Господин Дения. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ти Оли Плеон симфонуме. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ние ще се съгласим, че туризма не е лукс, то е нужда, а също така е право на всички нас. Мисля, че и всички ще се съгласим, че достъпа до туризма за всички независимо дали става въпрос до страна, начин на транспорт и услуга, не просто туристическа услуга, е знак за културата на всяка една общност. Това, което обаче ние забравяме, е, че в нашата арогантност, в нашата дискриминация към възрастните, в нашето добро здраво, здраве, ние забравяме че сме част от едно поколение, което ще, все пак ще се сблъска с а, достъпа за в бъдеще. Това се дължи на демографските тенденции в Европа. Това ще окаже въздействие върху всички економически дейности за в бъдеще, като това разбира се включва в значителна степен и туризма. И така, економическия туризъм поражда много деликатни въпроси, защото не можем да бъдем деликатни само по някои въпроси, а по други да не бъдем. Говорим за чувствителни въпроси по отношение на околната среда в сферата на туризма, на социалния аспект в страната домакин. Всички тези неща трябва да бъдат взети предвид. Така че, когато си говорим за социален туризъм, това, което всъщност имаме предвид във всеки един регион, в който има туристически дейности е, че тези аспекти, свързани с околната среда в сектора, трябва да се имат предвид. В момента се намираме в економическа криза, изглежда тя ще продължи още известно време, така че социалният туризъм е нещо, което трябва да включим в работата на туристическите дестинации. Преди на тях може би не има е било необходим социален туризъм, защото са имали достатъчен нормален туристически поток. Сега обаче всички виждаме проблемите, които се появяват, особено ако говорим за хората, които имат моторни затруднения. Това, което ни е необходимо е синергия, всички да участват, всички да работят за една добра кауза би било добре, ако може да имаме общ подход към общите си проблеми и също така да сме, информ... да сме информирани по какъв начин можем да свържем пазара в различните му етапи, в различните мащаби на туризма. И а, ние можем да бъдем полезни тук, като предоставим тези връзки. Господин Колачек. Благодаря, господин председателю тъй като има възможност да се изказва на чешки язик, ще се възползвам от нея. В този въпрос това, което е необходимо да разберем, е, че това е а, първата индустрия в Европа. Между 3 и 5% от населението са заети в тази област и непряко това води до заетост от около 15%. Разбира се, цифрата се различава от страна до страна. Това, което е необходимо на хората е качествена информация, независимо дали я получават по интернет или под формата на брошури. На хората обаче им е необходимо и свободно време. Мне, který mu je po třetí 20, nebo někomu jinému, E, který mu je e, teprve poprvé 20, ale za téma. za... Наистина няма значение дали сте на 60 години, както съм аз, или сте на 20 години. Понякога просто е трудно и а, затруднението ви може да се породи от нещо съвсем елементарно, като това, че не говорите местния език. Всички понякога се затрудняваме да бъдем разбрани, но не всички разбират затрудненията, в които се озовават хората с увреждания. Например, няма стандартен символ за хората с увреждания който те могат да сложат на своята кола, на своя автомобил. Също така няма и стандартен символ за хората, които имат затруднения с а, слуха. Мисля, че всеки от нас, който има в семейството си член с увреждане, разбира за проблем от какъв мащаб говоря. нямаме и стандартна форма за идентификация, която да бъде еднакво разбирана във всички страни. Спорта е много популярна дейност сред хората с увреждания. Често обаче те са представени, те са поставени пред сериозни затруднения, когато искат да го практикуват. Них проблему. Безбариерové cesty. Е Всички си спомняме обсъжданията, които бяха проведени във връзка с затрудненията пред хората с увреждания при пътуване с самолет. В града, от който идвам аз, има много паркинги без бариери за хора в инвалидни колички. Извинявайте, не паркинги, а части. А също така имаме и такива части между, в областта, която се намира между Чехия и Германия, също така и в Бавария има такива области, такива части. Когато си говорим за туризма, трябва да разгледаме неизползваните възможности и сезонността на този сектор е едно нещо, а различните видове туризъм, не оползотворените пазари са нещо друго. Радвам се, че обсъждаме тази тема, но може да обсъждаме много дълго време. президента Симпсон, грация и Господин Уджиас, благодаря. Благодаря на всички изказали се. Радвам се, че в тази дискусия засегнахме и двете важни теми. Наблягайки на натрупания опит, на, на пилотните проекти и на конкретните постижения. Но не съм много доволен от подхода към дискусията. Според мен е, беше проявена известна плахост. Нямаше желание да се навлезе пряко в темите, да не само да се разказва кой какво направил. Аз тук не виня различните изказали се, но просто смятам, че трябва да проявяваме по-голям динамизъм и особено проследявайки резултатите от всичко предприето, особено за бъдещите ни дискусии. Но, така или иначе, и това, което чух, посочи съществуващите трудности, които трябва да бъдат отстранени. Разбрах, че в момента са в ход проучвания за достъпа в туризма. Искам да припомня обаче, че преди 3 години, 3 години приемайки нови регламент за статистиката, комисията предостави на обществения сектор, редица елементи, които могат да им помогнат да намерят отговор на проблема. Тоест да не се остава само на фазата анализ и събиране на данни. Знаете, че три години стагнация за един отрасъл с такъв огромен потенциал потенциал е невероятна щета а, на, на економиката и е чудовищно спрямо очакванията на всички млади. Защото туризма може да продължи работни места, възможности за економически растеж. Италианското правителство прие национален план в областта на туризма, но този план си остана на хартия Той показа, че до 2020 година, година Италия, развивайки някои инициативи, би могла да създаде 30 милиарда допълнително от економическа дейност с 50 хиляди нови работни места. Така че виждате, да се пропиляват три години е наистина сериозно. Трябва да се върви напред и всички експерименти, които се предприемат, трябва да дадат конкретни резултати. Приканвам наистина комисията да продължи работи. Комисарата Яни направи много, признаваме, но остава още много работа. Ще ви посоча два примера и приключвам. Достъпа. В Гърция бе проведен експ... експеримент в Сентурин. Както и в Помпей, в Италия. Не знам дали сте ходили в Помпей, господин председател. А, това е чудесно място за посещаване на всички, които могат да ходят, но е ужасна мъка за тези, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат. И виждате как, колко съвършенно различно стоят нещата. Та са две крайни ситуации. В е, едната достъп е възможен, в другия не. И накрая ще приключа с сезонния характер на туризма. И тук трябва да се намерят практически решения. защото това, което се прави в началото и в края на сезона, вече е економическа полза. На времето туризма е бил снопско занимание. Само тези, които са имали достатъчно пари да обикалят Европа. Днес обаче туризмът е масово явление, е изключително важен фактор за економическото развитие на нашите територии. Не можем да продължаваме по същия начин. Благодаря. Преди да дам думата на експертите, за да вземат отношение по казаното от колегите, нека направя една кратка бележка по адрес на господин Уджиас. Да, бил съм в Помпей, бил съм и в съседната му област. И тези две области са чудесен пример за грешка при планирането. При планирането е било взето решението, че е прекрасно улиците да са бъдат покрити с павета. Да, паветата наистина са красиви, но създават огромни проблеми за хората с проблеми с опорно-двигателния апарат. Сезонният характер на туризма е въпрос, на който трябва да отделим внимание. Как можем да удължим туристическите сезони, така че да се избегне задръстване на туристическите дестинации през август? Ще ви дам за пример летището в Манчестър. Миналата седмица то бе пълно с деца, а сега е пълно с пенсионери, тъй като децата се върнаха на училище. Как можем да направим така, че да контролираме един вид туристическия поток. И тук трябва да се намесят органите, работещи в областта на туризма. В момента, в който учениците излязат в вакансия, например, цените на почивките се увеличават. И у нези, които и могат да си позволят почивка единствено у нези, които разполагат с необходимите средства. Почивките са по-ефтини, когато учениците са вече на училище, т.е. у нези, които не могат да си позволят почивка, трябва да извадят децата си от училище, което е недопустимо. Ще ви дам за пример и Париж. Париж всички психолози трябва да се запознаят с положението в Париж през първата седмица на месец август. Наистина, ситуацията там е много интересна от психологическа гледна точка. Градът буквално е задръстен от туристи и трябва отчасти много дълго да се чака, за да се разгледат отделните забележителности. Сега ще дам думата на нашите експерти. Господин Витали, имате две минути. Преди всичко, искам да кажа, че трябва да се преборим с тенденцията да се създават стандарти за този пазар. Трябва да поставим в центъра различните клиенти. И, от една страна има а, универсални потребности, от друга специфични и а, ту, туристическите услуги трябва да отговарят на всичко това. туризма трябва да бъде достъпен за всички и да, да, да, да създава облечение и за тези, които ползват, ползват услугите, и за тези, които ги предоставят. Много е важно, че имаме възможност вече да събираме в една система необходимата информация. Но най-важното е в центъра да бъде поставена човешката личност, да се забравят клишетата, стереотипите – Е, и тук има е, многопластови проблеми, свързан с е, хората с увреждания, например. Транспорта, обществения транспорт, частния транспорт. Например, в един влак могат да се качат инвалидни столове. Но в самолет е много трудно. Има ограничения. Благодаря ви. Ik wil even aansluiten bij de vorige spreker, want wat geldt voor. Следващият оратор. Мога само да потвърдя казаното от изказалия се преди мен. това, което въжи за хората с увреждания, много често въжи и за възрастните хора. Не съм привърженик на поставянето на етикети на хората. Но знаем, че в бъдеще броят на възрастните хора ще се увеличава и с това проблемът се превръща в всеобщ проблем. Обществото като цяло застарява и трябва да се приспособи към тази своя нова структура. С други думи, много повече услуги трябва да станат по-достъпни. Не бива да мислим стереотипно. Не бива да смятаме, че възрастните хора обикновено използват обществени средства в много висок размер, тъй като струват много скъпо на обществото. Не бива да мислим по този начин. Тази година навърших 60 години, казва председателят. Навърших 60 години на 6 февруари. На 6 февруари се превърнах изведнъж от човек на средна възраст, какъвто бях на 5 февруари, в пенсионер. И как стана това, не знам. Господин Силва, ще се спра върху два въпроса. Първо, сезонният характер на туризма. Не бива да принуждаваме туриста а, да пътува в точно определен момент. В Екалипсо се опитваме да популяризираме ниския сезон сред заинтересованите страни. В момента на нашата платформа има 50 000 предложения. И всички те, всичко това са предложения за ниския сезон. С други думи, частният сектор е осъзнал необходимостта от насърчаването на оферти и по време на ниския сезон. Но има и пикови моменти, например, когато много туристи пътуват към Франция. Може би можем да преодолеем това, като приложим по-различен подход към просветната и информационната дейност. Мога да дам за пример хората с увреждания. Те се стремят да пътуват по време на ниския сезон, тъй като тогава за тях е по-удобно, те се чувстват по-комфортно но пък има проблеми с достъпа до услуги по време на ниския сезон. Някои музеи са затворени, например, ограничен е и достъпа до други услуги. И това са въпроси, които трябва да отчетем във връзка с ниския сезон. Няколко думи и за достъпността. Не би следвало да има точни стандарти или правила за определянето на понятието мобилност, но трябва да има едно уеднаквено разбиране на това понятие. То е от основно значение. Да разгледаме частния сектор. Всяка една страна има своя маркировка за достъпност, но когато пътувам с хора с увреждания в Фландрия или в други региони установявам разлики и виждам, че хората с увреждания не могат да се идентифицират с отделните обозначения. Хората наистина трябва да знаят какво им се предлага. не бих желал да провокирам, но тъй като говорим за економически отрасъл, където има търсене и предлагане, бих бил доста предпазлив. Говорим да се удължи туристическия сезон или да се преодолее сезонния характер на туризма. и тук изхождам от анализа на съществуващо търсене. има предлагане, но по една или друга причина в някои сезони предлагането не се търси. А, разбира се, такова търсене може да се получи от по-възрастните хора, които са вече пенсионери, които са а, свободни. А, младите също пътуват. А, конгресния туризъм, спортните мероприятия също могат да допринесат за това. Така че нека да се основаваме предимно на предлагането, а не на въпросите за мобилността. Ако искаме мащабен туризъм, да изходим от потребностите от мобилност, от интересите на е, хората, които се нуждаят да им, от достъп до всичко, до качествени услуги. Програмите, които бяха описани, са много полезни и Калипсо, например, определи четири типа или четири категории. Всички обаче говорят за младите, за възрастните, за хората с увреждания. Не, не съм съгласен човек с увреждания, който има проблеми, ще имате такива проблеми навсякъде. И за да се гарантира качествен туризъм, най-важното е в така да се оформи пространството, че да се е, изтъкне една територия, един град или регион. Господин Сантандер. Um, Благодаря ви много. Аз ще говоря за достъпността. Извинете моята липса на знания, ако вече има законодателен акт, но ми се струва, че липсва такъв, който да дава стандарти за всички държави членки по отношение на достъпността. Колегата говори за това, че има различни маркировки и това е наистина общ модел, защото а, преживяването в един хотел, независимо дали той има същите звезди като друг, е съвсем различно. Говорихме основно за обществения сектор, аз обаче идвам от частния сектор. И сега не искам да оставате впечатлението, че просто говоря за някакви такива висящи цифри. Един милиард хора, милиард, не милион, живеят с някаква форма на увреждане. И това е данни, предоставени от Световната здравна организация. Това означава, че 1 милиард хора, които имат увреждане, представляват горе-долу една трета представляват горе-долу една трета от световното население. В европейски мащаб това би било 15% от населението на нашия континент. Не трябва да сме прекомерно умни, за да разберем колко е важен един човек с увреждане. Искам да кажа, че туризма като цяло е индустрия, която се ръководи от принципа на печалбата. Така че ако те не виждат колко е важен този сектор от населението, тази част от населението, то това трябва да бъде то това трябва да бъде показано на частните оператори. Защото частният сектор винаги иска да печели повече. Благодаря, давам думата на комисията. Говорихме за достъпността и вие сте напълно прави. Говорим си за достъпност за хора с увреждания и хора с проблеми с предвиждането. Не сме си говорили обаче за достъпността за семейства с малки деца. И аз като дядо на едно почти две годишно дете, повярвайте ми, това е проблем. Някои от детските колички са ужасно тежки така че когато се опитвате да ги предвижите, се оказва невъзможно. Така че не сме говорили за достъпността за семейства с малки деца, което също е проблем според мен. Второто нещо, за което искам да говоря, комисията говори за Welcome to Europe, говорихте за визите. Визите са проблем. Контрола на паспортите е проблем. Добре дошли в Европа, Welcome to Europe и първото нещо, което получавате, ако идвате от Обединеното кралство, е 35-минутна паспорна проверка, преди въобще да може да влезете. Какво имате предвид под заглавието на тази програма? Welcome to Europe. Това е реалността, независимо дали става въпрос това е реалността, която става въпрос за добре дошли в Лондон, в Париж, в Рим, а в останалата част на Европа. Какво смятате вие от комисията по този въпрос? Няма микрофон за председателя. Благодаря, господин председател. Ще говоря по въпроса за достъпността. В проучванията, които стартирахме, наистина сме определили достъпен туризъм, като туризма и услугите, които дават ползи за всички хора с проблеми с, до... с достъпността. В тази група сме включили и семействата с малки деца. Не сме искали да изключим никакви възможности, така че наистина искаме да имаме цялостен поглед върху това какви са нуждите на хората. Благодаря ви. А ще говорите за welcome to... Welcome... Или не? Не, казва дамата. Всъщност нашата информационна кампания има за цел да покаже, че Европа е набор от съвсем уникални дестинации. Извинявайте, извинява се говорителката, не съм добре с гърлото днес. Като цяло промотираме Европа и това се съпътства от други дейности, които предприемаме. Частично благодарим и на парламента. Те имат една инициатива, която има за цел насърчаването на нетрадиционни дестинации. В нашите съфинансирани програми няма да видите такива програми, които се фокусират върху традиционните дестинации. Те нямат нужда от нашата помощ, те са достатъчно силни, даже понякога са прекомерно посетени. В, бях в Венеция преди три седмици, наистина беше кошмарно преживяване. Тези дестинации нямат нужда от нас. Тези дестинации, на които ние сме нужди, са малки и мисля, че се справяме много добре, защото имаме най-голямата мрежа от малки и нетрадиционни дестинации в света. А, не мога, преводача не мога да чуят какво казва председателя, тъй като не използва микрофон. Да, една от пете теми беше тази. Сега по отношение на политиката за визите продължава дамата. Да? Знаем, че паспортния контрол може да бъде голям проблем, наистина е така. Това обаче е извън нашия контрол. Ние работим по новите разпоредби на визовия кодекс, които би трябвало да бъдат одобрени до края на годината. И работим не само за нови правила за визовия кодекс, те вероятно ще влезнат в сила през 2015 година, но Работим и с цел информация на държавите членки по какъв начин правилно трябва да изпълняват настоящите разпоредби. Защото освен правните разпоредби, има и наръчници, по какъв начин хората трябва да действат в консулата в трети страни. И по този начин можем да повишим информираността за този въпрос. Въпреки това, това е въпрос на отделните държави членки, ние им даваме информация, даваме им насоки. Наистина, когато дойдат посетители, за съжаление това е първото впечатление, което им се натрапва, тези дълги опашки, но тук не можем да направим нищо. Благодаря. Карло, дали би искал нещо да кажеш като обобщение на всичко това, което чухме? Не знам дали ще се умея да обобщя всичко, тъй като тук имаше различни гледни точки, различни възприятия, темата е сложна, сложна но така ли, че заслужаваше си вниманието. Тук чух различни мнения за стандартите. Имаше и пример за добра практика на място, където се е, прави анализ конкретен на, на нормите, на структурата и, за, и се предоставя информация на всички туристи, за да могат да решат е, къде да отидат, кое е най-отговаря, коя дестинация най-много им подхожда. Другото становище беше да се хармонизират стандартите. Този въпрос трябва да бъде внимателно проучен. За сега не може да се намери решение. Също време, но не мога да остана безучастен към визията на господин Бонджели за приноса на хората с увреждания, евентуалния принос за преодоляване на сезонния характер на туризма. Ако трябва да се действа на различни плоскости, ще трябва да се отговори на един важен въпрос. Какво трябва да се направи реално на практика, за да се ограничи отрицателното въздействие на а, заличаването на сезонния характер? anche perché l'Europa, l'Unione Europea destina molte risorse al tema. Е, е, друг важен аспект, който беше споменат тук е квалификацията и обучението на работещите в туризма. Европа влага много средства в обучението, но е, тук вече трябва да се търсят не класическите професии, бармани, администраторите. Искаме е, професионалисти, които да са по-подготвени, да отговарят на различните искания, на различните потребности. Как да се съвместят изискванията за по-новаторско обучение с, с управлението на туризма и гарантирането на достъпен туризъм? И тъй като сме в комисията по транспорта, накрая а, всички споменаха болното място, достъпния транспорт. Това е ключов елемент. Ако, при да говорим за достъпността на хотел, на местност, на селище, трябва да гарантираме превоза до там. И трябва да направим всичко възможно да увеличим достъпния транспорт. Благодаря. Искам да благодаря на членовете, които вземаха участие, но най-вече и на експертите, които дойдоха днес тук. Щеше ми се да имаме по-голямо присъствие, но вторник след обед явно не е удачен момент. Въпреки това, работата в Комисията по транспорта е важна за нас. Както и колегата посочи, това е ключов сектор в европейската економика и в заедостта. В специалната група ще проведем още няколко такива кръгли маси. Комисията, надявам се, отново ще му има възможност да се присъедини към нас. Благодаря на всички за приноса днес. Сега искам само да напомня на членовете, че следващата ни среща е на 16 септември от 15 часа след обед. И с това благодаря на всички, благодаря на персонала, благодаря и на преводачите и обявявам край на заседанието.